пауза, за да направя едно съобщение, що се отнася до преговорите по а, междуинституционалното споразумение по а, право 69, параграф 1, а, трябва да започне в понеделник 15 май. Има партии ГУЕ, НГЛ, АЛДЕ, ФДД казват, че ще бъдат, участват в международните преговори за аудиовизуалните условия, докладчик с Сабина Ферхеен и Петра Камерверт. Така че това ще бъде решение на комисията КУД, което ще се вземе утре. По решението на е, комисиите, които бяха цитирани, няма искане за гласуване в парламента, така че те могат да започнат вече преговорите.